Okay, um, thank you all very much for coming back this afternoon. Um, I think that um, there are probably still some members of the... Благодаря на всички ви за това, че сте тук. Някои ще закъснеят, но нека започнем. Искам да благодаря на госпожа Немая е. Хериксън, която е министър на правосъдието на Финландия, за това, че е тук. Тя ще ни представи програмата на финското председателство. Предлагам госпожа Хенриксон да вземе думата за около 15 минути, след което ще имат възможност членовете да задават въпроси и да получат отговори. Заповядайте. Благодаря ви, госпожо председател. Люсинет Синга, почитаеми членове на Европейския парламент – за мен е голяма чест да бъда тук днес, за да ви запозная с приоритетите на председателството на Финландия за съвета на Европейския съюз. Европейските избори през пролета бяха явен вод на доверие в европейското сътрудничество. Повишеният брой участници в изборите показа, че хората вярват в Европа и очакват Европейският съюз да играе категорична роля с оглед на европейските и глобалните предизвикателства. Като се имат предвид нарасналите очаквания и растящото доверие в Европа, това означава и по-голяма отговорност. Уверена съм, че Европейският съюз може да откликне на тези очаквания – защото Европейският съюз преди всичко е общност на ценности. Нашата обща база от ценности е това, което ни прави силни. Амбициозният лозунг на председателството на Финландия е устойчива Европа, устойчиво бъдеще – трябва да работим заедно за укрепване на общите си ценности и на върховенството на закона, за превръщане на Европейския съюз в организация по-конкурентоспособна и социално приобщаваща, за укрепване на позицията на Съюза като глобален лидер в борбата с промените в климата и за осигуряване на цялостната безопасност на гражданите на Европейския съюз. По отношение на първия приоритет опазване и укрепване на общите ни ценности и на върховенството на закона. Това е кръгален камък на всички действия на Европейския съюз. Той засяга всеки аспект от нашата дейност, от фундаменталните права до безпроблемното функциониране на единния пазар. Нарушенията на върховенството на закона – рушат доверието на гражданите и предприятията, че правата им ще бъдат защитени и отслабват доверието в европейската система. Върховенството на закона съвсем основателно е един от приоритетите в новия стратегически план на Европейския съюз, както и на Урсула фон дер Лайен, избрана за председател на Европейската комисия. Това, което искаме да постигнем е укрепване на инструментариума на върховенството на закона в Европейския съюз. Финландия приветства неодавнащото съобщение на Европейската комисия за укрепване на върховенството на закона и за създаване на нов ежегоден механизъм на отчитане. Твърдо сме решени в съвета да направим необходимото за предприемане на действия във връзка с това съобщение сърцевината на върховенството на закона стоят независимите и безпристрастни съдилища. Съдът на Европейския съюз е приел, че когато прилагат правото на Съюза, националните съдилища функционират като европейски общностни съдилища. Важно е всяка държава членка да направи тъй, защото в собствената и страна на собствената и територия да бъдат на лице всички предпоставки за зачитане на върховенството на закона. През юли свиках неформално заседание на министрите на правосъдието, за да обсъдим принципа на върховенството на закона. Нашата цел е да укрепим съществуващия инструментариум, включително и в областта на правосъдието. Инструменти като общо обучение на юристите, подпомагане на гражданското общество при утвърждаване на култура, свързана с върховенството на закона и укрепване на Европейската таблица за правосъдие са сред мерките, които обсъдихме. Друга важна мярка е финансиране от страна на Европейския съюз за утвърждаване на върховенството на закона. Почитаеми членове на комисията, през октомври месец ще отбележим 20 години от заседанието на Европейския съвет в финския град Тампере, където бе поставено началото на сътрудничеството на Европейския съюз в областите правосъдие и вътрешни работи. Целта, определена в Тампере, бе хората да могат да сезират съдилища и да се обръщат към други органи във всяка държава членка, също да е лесно, както към органите и съдилищата в собствената си страна течение на годините, през този период, съвместно постигнахме съгласие за множество правила, които гарантират правата на европейските граждани и тяхната защита там, където живеят, работят, когато се движат в Европейския съюз и създават семейство в него. Постигнато е много. Европейският съюз има изчерпателни разпоредби за определене на компетентните съдилища при спорове и за взаимно признаване и допускане изпълнението на съдебни актове. Извървяхме дълъг път към хармонизиране на стълкновителните норми на международното частно право и успяхме значително да подобрим достъпа до правосъдие. Също така разработихме солидни инструменти за презгранично сътрудничество между националните съдебни органи, специално в областта на гражданското право. В бъдеще цифровизацията и технологичният напредък ще имат голяма роля и в областта на правосъдието. Те могат да допринесат за ускоряване и разширяване на достъпа до правосъдие – по време на председателството на Финландия ние ще продължим да работим за реформа на събирането на доказателства и връчването на съдебни книжа и други документи. И ще се стремим към това съветът по време на нашето председателство да приеме общ подход за изменение на съответните регламенти. Правната сигурност е от фундаментално значение както за гражданите, така и за международната търговия. Не само вътре в единния европейски пазар, но и тогава, когато границите на Съюза се пресичат. Международният правов ред през последните години е обект на критики, но аз смятам, че Европейският съюз трябва да продължи да се застъпва за многостранността. Хакската конвенция за съдебните решения, успешно сключена това лято, е добър пример за последните постижения на международното сътрудничество в областта правосъдие. Вторият приоритет на председателството на Финландия е конкурентоспособен и социално приобщаващ Европейски съюз. Единният пазар на Съюза е една от най-големите економики в света най-важните средства за утвърждаване на растежа и благосъстоянието са свързани с разширяване на ефективността на единния пазар. Една силна економическа база може да бъде постигната именно чрез задълбочаване и укрепване на единния пазар и четирите му свободи. Трябва да откликнем на предизвикателствата на цифровата революция. Цифровизацията, изкуственият разум – данните и платформената економика са ключови двигатели на европейската производителност, растеж, благоденствие и заетост. Комисията по правни въпроси до сега е играла много важна роля в работата, свързана с юридическите аспекти на тези нови технологии. Вашата комисия също има възлова роля за задълбочаване на единния пазар и повишаване на неговата ефективност – Дружественото право и законодателството, свързано с правата на интелектуална собственост, имат голямо значение за функционирането на единния пазар. В този смисъл бих желала да благодаря на комисията Юри за ценния и принос и сътрудничество при приключване на преговорите по голям брой значими законодателни досиета в тези области. Заедно трябва да продължим да укрепваме справедливата и предвидима среда, в която да функционират дружествата. Тясното сътрудничество вътре в Европейския съюз трябва да направи възможни реалните действия за борба с агресивното данъчно планиране, данъчното огривателство и за ограничаване на вредоносната данъчна конкуренция по отношение на проекта за отчитане страна по страна. Ще се опитаме да намерим начин предложението да стигне по-напред, отколкото е сега. Нуждаем се от справедлив единен пазар, както за потребителите, така и за предприятията. Ще работим за приключване на преговорите по новата сделка – новата програма за потребителите. Целта ни е съветът да стигне до общ подход по директивата за представителните искове. Важно е да се създаде една балансирана система, която добре функционира на практика. Сега позволете ми да се върна към началото на своето слово и да добавя няколко думи за това какво очакват гражданите от Европейския съюз. Европейският парламент и Комисията по правни въпроси заемат водещо място в усилията за повече прозрачност, добро управление и по-добро регулиране в Европейския съюз. Активната и ясна комуникация и по-прозрачното приемане на актове ще направят Европейския съюз по-близък до неговите граждани, ще укрепят демокрацията и ще бъдат от помощ в борбата с дезинформацията. Доброто управление и прозрачността имат огромна роля и в борбата с корупцията. Прозрачността в Европейския съюз с течение на годините много се е разширила, но тук все още има какво да се направи. Висококачествените и актуални нормативни актове също са от голямо значение и се отразяват пряко на конкурентоспособността. Добре функциониращото законодателство на Съюза има много голямо отражение върху ежедневния живот на гражданите и ежедневното съществуване на фирмите – Искам още веднъж да благодаря за всичко, което сте свършили до сега и за възможността да представя приоритетите и програмата на финското председателство пред вас. Очаквам тясно сътрудничество с вас по време на нашето председателство, а и след изтичането на мандата му. А сега с удоволствие бих отговорила на всички въпроси към мен. Благодаря. Um, благодаря, Анна Майя. Много се радваме, че сте тук. Благодарим и за така ясното изчерпателно изложение на приоритетите на финското председателство. Първи въпрос от господин Велцман. Мадам Велсман, I'm sorry. Госпожа Велцман, поправя се председателката, извинявам се. Ja, vielen Dank für die... Много благодаря за представянето на приоритетите на финландското председателство. Разбирам, това са много амбициозни цели. И вчера казах на колегата Харака, че наистина много се радвам за това, че финландското председателство е поставило като свой приоритет изкуствения интелект – и това е в съзвучие с а, а, цифровизацията, както и с платформите на, за данни. И в тази връзка бих искала да ви кажа, че наистина това е предизвикателство за нашата комисия, именно да се вместим в а, тази рамка. И от тази гледна точка искам да задам въпроса си по една тема, която е интересна за всички ни и за бъдещето, а именно доколко Европейският съюз ще бъде силен за, в бъдещето. Това е важно както за економиката, но и за самите граждани на съюза. Защото към момента все още липсват рамковите условия навсякъде в Европа, липсват инвестиции. Не би следвало този пазар, тази ниша да бъде предоставена на Китай и Штатите, а ние би следвало да създадем съответните условия а, за да се развие този сектор. Вие казахте, рамкови условия трябва да бъдат създадени. Тук а, говорим, разбира се, и за етически въпроси и техните отговори, но разбира се и за правни въпроси. Например, кой носи отговорност за данните, кой ще ги ползва и така нататък. Така че Какви конкретни мерки по време на вашето председателство ще бъдат предприяти или предложени именно за да се развие целият този сектор на изкуствения интелект, който разбира се е в съзвучие с другите два приоритета, които вие посочихте. И разбира се, искам не на последно място на вас и на вашите колеги да пожелая много успех за изпълнение на всички цели, които сте си заложили. Благодаря. Thank you. I'll take a couple of questions and then we'll come back to the minister. So... Благодаря ви. Нека да чуем няколко въпроса и след това а, госпожа министър ще отговори. Благодаря. Госпожо председател, благодаря, госпожо а, министър, а, за това, че от, се отзовахте на нашата покана. Ние също, разбира се, ви желаем много-много успех по време на а, вашето председателство и най-вече за вашата амбициозна програма. Много ме зарадва факта за това, че вие залагате толкова много на върховенството на закона, именно в контекста на единия пазар. Естествено, че тук става въпрос за различни проявления на върховенството на закона. Става въпрос за прозрачност, многообразие и е, проявление на различни нива. Но искам е, да задам въпрос конкретно за е, дружественото право, а също така по-конкретно за директивата за баланса между а, половете. А, а именно а, за по-добро представителство на между мъже и жени не само на политическия сектор, политическата сцена, която става въпрос за взимане на важни решения, но също така и в предприемаческия сектор, когато става въпрос за взимане на важни търговски решения, решения за печалба и така нататък. А тази директива, която споменах, е блокирана в съвета и бих желала да попитам дали финландското председателство има намерение и дали ще се справи именно да постигне напредък по това досие. Благодаря ви. Благодаря ви. Ако нека да чуем вашите отговори на тези два въпроса.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 за да чуете превода Още веднъж искам да благодаря за чудесните въпроси. Ще започна с първия на госпожа Вальцман. С изкуствения интелект. Действително, темата е много актуална и всички ние трябва а, да се съсредоточим върху тази тема. Съществуват технологии, които, между впрочем, могат да бъдат прилагани и разработвани с помощта на изкуствения интелект в различни сфери. Това въжи и за правната сфера. Така че и за нас е важно да работим, да се насърчава развойната дейност по отношение на изкуствения интелект. Разбира се, по различни правни въпроси, правовата държава, задълбочаване на демокрацията и така нататък. Тоест, други думи, ние трябва да укрепим доверието към изкуствения интелект. Действително въпросът е много важен, защото многобройни правни въпроси, свързани с изкуствения интелект, отдавна вече се обсъждат и това означава, че трябва да продължим да работим в отделните правни системи. Естествено, че трябва и на национално ниво добре да се обмисли какво може да се направи, в каква посока да се предприеме развитието в Европейската служба за основни права. Между впрочем, също се обсъжда тези въпроси, а именно как големите данни за това, че и големите данни, и основните права, и правата на човека също трябва да бъдат обединени. Така че въпросът е важен и би следвал да се разглежда на различни нива. Естествено, че трябва да се направи един анализ, а именно кои тенденции от изкуствения интелект могат да бъдат важни за правните въпроси как най-добре изкуственият интелект може да се прилага за нашите цели. И за целта се нуждаем от много голяма прозрачност, за да могат и гражданите да разберат, да знаят във всеки един момент как техните данни се прилагат, обработват и така нататък. Така че за бъдеще тази област ще бъде изключително важна. Но в рамките на Европейския съюз се нуждаем от обща рамка, която да обхваща въпросите, свързани с изкуствения интелект, за да можем по този начин да подпомогнем конкурентоспособността на европейските предприятия и те да бъдат много по-силни и конкурентоспособни на световната сцена. Така че се нуждаем от една гъвкава правна рамка, която от една страна да приема и прегръща иновациите, от друга страна обаче ясно да се определи по какъв начин потребителите да бъдат защитавани, да се гарантира сигурността на техните данни и данните на фирмите, както и личните данни. С оглед на това е важно действащото законодателство да бъде преразгледано именно от тази гледна точка на изкуствения интелект. Така че работа предстои. Разбира се, трябва да се разгледа и въпроса за отговорността. Да, вие споменахте директивата. Явно а, определенията ще трябва да бъдат преразгледани, ограничаване на отговорността или въпроса за давностните срокове, имайки предвид новите технологии, разбира се. Европейската комисия създаде експертна група, която да разгледа именно точно въпроса за отговорността с оглед на новите технологии, и по време на нашето председателство ние ще изчакаме работата на тази група, като разбира се, разбира се, ние продължаваме дискусиите и ще препоръчаме и за напред работата да продължи възоснова именно на анализа и резултатите на тази експертна група на комисията. Доста пространно отговорих, но въпросът наистина е много важен. Благодаря ви. Сега, по втория въпрос. Равнопоставеност на половете и директивата, която вие споменахте. Тази връзка а, искам също да отбележа, че наистина и на ниво а, предприемачи трябва да се стремим към такъв баланс между половете, именно където става въпрос за важни економически решения, свързани с финансови решения и така нататък. През 2015 година беше взето решение на Европейска комисия, а именно равнопоставеността на, между половете да бъде важен приоритет, основен приоритет за Европейската комисия. И предложението за а, е, е, директивата за равенството между половете ще бъде а, е, разгледано, ще бъде направен преглед на тази а, директива и ние, разбира се, а, по време на нашето председателство ще направим всичко по силите ни, за да се стигне именно а, до а, този преглед на директивата и да се продължи работата по нея. Много благодаря, госпожа министър. Господин, господин Лебритон и госпожа Тисон са следващите двама оратори. Добър ден, госпожо председател. Добре дошли. Благодаря за това, че ни запознахте с приоритетите на финското председателство. Аз искам да ви задам въпрос във връзка с един от приоритетите, а именно по-високата степен на зачитане на върховенството на закона. Това е особено важен приоритет, защото на 8 април 2019 година Европейската комисия предприе мерки и тук е редно да се замислим дали да създадем система на санкции или да акцентираме върху една система на диалог и сътрудничество. Като крайност имаме член 7 на договора, който позволява да бъде суспендирано правото на глас на неизправната държава в съвета на министрите. Процедура започната срещу Полша и Унгария, съответно през 2018-2017 година. И също така има и друга система, системата от таблица с показатели, която позволява да се следят множество показатели, за да се открият наредностите на, ран етап, на ранен етап. Зная, че много се настоява да се разшири системата на санкции. Има няколко резолюции, в частност тази на парламента от 25 октомври 2016 година, с която бе създадена, не, а бе предложено създаването на система на санкции. Е, имаме подобни резолюции и от по-ново време, от 3 е, април 2019 е, година има съобщение на Европейската комисия в този дух, което се опира върху три аспекта. Първо, аспекта на утвърждаване, а именно едни разяснения в какво се изразява точно върховенството на закона. Е, тук можем да се вдъхновяваме и от работата на Венецианската комисия към съвета на Европа. Вторият аспект в съобщението на Европейската комисия е превенцията, е, а именно разгласяване, по-широко разгласяване на правилата, свързани с върховенството на закона. И е, смятате ли вие в тази връзка да се настоява на ежегодния дебат за е, състоянието на върховенството на закона е, в съвета на министрите. Ще подобрите ли тази процедура? Тя съществува, но някак много-много е, не се използва сякаш. И третият аспект в съобщението на комисията, нещо, което създава у мене страх, обвързването на не спазването на върховенството на закона е, с финансови последици. Е, да се финансират да се спира финансирането, т.е. да се санкционират финансово държавите, които са преценени като не спазващи върховенството на закон. Та въпросът ми от всичко това, което казах, е, е вие лично какво предпочитате? Да се акцентира върху санкциите или върху сътрудничеството? Благодаря ви. Нека да чуем въпроса на госпожа Тюсон и след това отговорите на госпожа Херингсон. merci, Madame la Ministre, euh, d'être présente avec благодаря, госпожо министра. И аз бих искала да говоря за върховенството на закона. Но правата на човека са подложени на натиска от климатичните изменения. Всички усилия за борбата срещу бедността са подложени на опасност от климатичните изменения. И също така политиката на Европейския съюз е източник на оттеглянето от правата на човека. Европа е жертва на правата на човека. Много хора нямат достъп до правосъдие. Всички трябва да имат достъп до правосъдие и всички имат право на правосъдие. Климатът е човешко право, право на правосъдие. И как възнамерявате да е, реформирате Европейския съюз, за да бъдат е, приети жертвите, за да не останат ненаказани жертвите за е, глобалното затопляне? И ще, какво ще предприемете, за да накарате държавите членки да спазят ангажиментите си в областта на климата? Много благодаря за двата въпроса, свързани с върховенството на закона, макар и от различна гледна точка. Ще ви отговоря последния начин. Финландското председателство държи изключително много на принципа на правовата държава, върховенството на закона. защото по този начин, когато се спазва този принцип, ние ще укрепим Европейския съюз за бъдеще. Затова нашето председателство счита, че на практика всичко трябва да направим по силите си в отделните държави членки, именно да се спазват тези правила. Принципа за върховенството на закона е централна тема за нашето председателство. И тук става въпрос за общите ни ценности. Правовата държава е именно приоритет за бъдещето развитие на Европейския съюз. Според мен, всички държави членки трябва да се ангажират и то много. По този начин ние ще бъдем като съюз много по-сплотени. Що се отнася до нашето председателство, ние градивно и положително ще търсим решения. За целта европейските инструменти, които именно са важни за укрепване на този принцип, би следвало да бъдат прилагани навсякъде много повече и по този начин именно – Общите ценности ще бъдат споделяни и укрепвани във всички държави членки. Става въпрос тук най-вече за превенция на проблемите. И тогава няма да се нуждаем от санкции, от наказателни мерки. Какво да направим а, именно в тази насока? Като министри на правосъдието още през юли ние на съвета обсъждахме а, тази, а, тази тема. Това беше неофициален съвет на министрите в Хелсинки. И тогава ние повдигнахме този въпрос. Именно който е в правомощието на министрите по правосъдие. Така че принципа за правовата държава Именно за първи път така а, ребром беше поставен този въпрос на ниво министри. Нашата цяло е да създадем рамка и по този начин ясно да разграничим критериите, които да помагат за прилагането и спазването на принципа за правовата държава. Важно е този принцип да се а, е, прилага, да обживява през идните години. През юли месец Комисията също се ангажира да продължи и да подкрепи този диалог, започнат на ниво съвет. И по време на нашето председателство ще продължим преговорите а, по един регламент, тясно свързан именно с спазването от една страна на принципа за върховенството на закона и от друга страна но ползването и разходването на европейски средства. Важно е да имаме законодателен акт, например, регламент е, по тези два въпроса. По този начин да укрепим принципа за правовата държава. Именно е, той също да залегне в отделните финансови програми на Европейския съюз, защото правовата държава, върховенството на закона е основният принцип – базата за всяка една правова държава и демокрация. И по този начин, когато се спазва този принцип, борбата срещу корупцията може да бъде ефективна. Защото корупцията при всички случаи може да бъде голям риск за демокрацията в една държава. Що се отнася до дългосрочното финансово планиране – и конкретно как възнамеряваме да прилагаме принципа за върховенство на закона, бих искала ясно да ви кажа, че ние не възнамеряваме да предлагаме механизъм за санкции. За нас е важно Европейският съюз да може да се защитава, да, бъде, да не бъде уязвим. И за целта смятаме, че когато принципа за върховенство на закона е силен и стабилен, тогава именно демокрация и няма да са уязвими. И разбира се, това са основни елементи от нашата програма по време на председателството. Не на последно място, разбира се, наш приоритет са и въпросите, свързани с околната среда, в това число и климатичните изменения. Климатичните изменения се отразяват върху всички хора на Земята. Затова ние трябва да обединим усилия, за да постигнем резултати, да изработим някакви мерки, инструменти, за да възпрем, да забавим климатичните изменения. Така че това е тема изключително важна за нашето председателство. Но това може да се случи само с общи усилия. Добре си давам сметка, за вашето послание с вашия въпрос, госпожо а, а, евродепутат. Това, което мога сега да кажа е, че естествено всяка страна носи отговорност за собственото си законодателство, но международната общност от друга страна също трябва да си сътрудничим много повече, за да се справим с климатичните изменения. Много ви благодаря. Господин Волфганг, а след това госпожа Обри има думата. Благодаря, госпожо министър, за това, че приехте нашата покана. Много успех ви же пожелавам по време на вашето председателство. Моментът е, времето е много интересно. Новата председателка на Европейската комисия така не беше избрана с голямо мнозинство, а сега трябва да бъдат избрани и комисарите. Така интересен е предложеният списък с кандидати. някой а, от предложените, номинираните кандидати може и да не издържи на а, изслушването тук в парламента, но въпреки това бих искал да ви окоръжа в вашите правомощи с вашите правомощия като министър и председател на, европейско... на вашето председателство ам... Ам... с такива кандидатури да бъдат предложени, че да не ни затруднят нашата работа. Защото ако номеринираните кандидати наистина не издържат теста тук при нас, то наистина това така ще се а, окаже малко трудно за председателството, така че вие като председателство в този важен момент също може да подпомогнете съвета и се надяваме всички, че в края на годината ще имаме нова комисия с пълен състав. А, позволете ми да продължа от там, където госпожа Вацман прекъсна, а именно изкуствения интелект. Това е важна тема, естествено. И ние като европейци трябва да си дадем сметка а, къде ще продължим, как ще раз... каква посока. Това е важен въпрос. Естествено, че ние тук в Европейския парламент и в нашата комисия разглеждаме важни въпроси, свързани с изкуствения интелект, а именно въпроса за отговорността, както и интелектуалната собственост. Така че много европейци и много граждани си задават въпроса и, си, и мислят, че наистина е крайно време а, да а, се направи нещо. А именно да бъдат прияти стандарти. Стандарти а, да не се прилагат само там, където се реализира технологията им. А, а, могат ли обаче, например, да бъдат предложени такива стандарти на световно ниво? Мисля, че и в този спектър а, на изкуствения интелект можем да работим в тази насока, за което бих желала да ви насърча. Вчера, например, по време на а, вечерята, а, вие казахте, че а, много държите на прозрачност по време на вашето а, а, председателство. Всички нива на Европейския съюз. И аз ви благодаря за този приоритет. И мисля, че вие сте много добър пример вие, например, оповестявате организирането на всички срещи. Това не е възможно на страницата на съвета, но, е възм... но вие го правите на страницата на вашето председателство и аз смятам, че това е огромен прогрес, за да спечелим доверието на европейските граждани. Вие дискутирате в момента също така и докладите страна, за отделните страни. През последните години имахме много скандали, като LuxLeaks, Paradise Papers и така нататък. скандали, свързани с данъчни злоупотреби. И за целта се нуждаем от много повече прозрачно. Много, много повече прозрачно също така и по въпросите на данъчното а, облагане, но също така и за а, отговорността. Дали действително се предприема ефективна борба с данъчните измами. Така че и тук въпросът ми е дали вие възнамерявате, планирате именно така по-активно и по-критично разглеждане на тези доклади за отделните държавни членки, именно да се въведе критерии за по-голяма прозрачност. И не на последно място ви же пожелавам много късмет, много успех по време на вашето председателство, защото вашите приоритети са важни за всички ни. Thank you very much, Mr. Vulcan. Um, we'll have Madam Aubrey's question and then we'll come back for some answers. Bonjour et merci pour euh, Добър ден, благодаря за експозето. Нямаше координация, но искам да продължа казаното от колегата в връзка с доклада по страни. В, ви го споменахте в изложението си. Днес знаем, че досието, което беше обект на много битки и към което имат интерес редица големи предприятия. Хубаво е, бихме искали да разберем реалната дейност на предприятията във всяка страна в Европейския съюз, не извън него, тъй като това е една от темите, които бяха обсъждани по време на предишния мандат – както и техните данъците, които са платили. Аз работя за Оксфам и ние анализирахме данните. Те показват, че това не е панацея, но е задължителен етап първият етап е, в е, борбата срещу избягването на укриването на данни, събирането на данни. Много бих се радвала, ако през следващите 6 е, месеца можем да се похвалим с напредък по това досие. По-нататък тема, която не повдигнахте, която обаче се обсъжда в правната комисия и това е Encore, les grandes entreprises multinationales euh, ont, jouissent d'une impunité en matière juridique qui leur permet. Става дума за нарушаването на правата на човека чрез веригата за доставките. Тук имаме правен вакуум. Аз французойка и ние смятаме, че трябва да се предприемат стъпки. Вече бяха предприяти, бяха заведени дела във френските съдилища и бих искала да проявите воля това досие да се придвижи напред. Надяваме се, че ще бъде направено предложение. В момента този въпрос не присъства сред приоритетите на финското председателство. Благодаря на депутатите за въпросите. Надявам се, че успях да разбера добре въпросите. Става дума за политиката за данъчно облагане, укриване на данъците и благодаря на депутатите за въпросите и за хубавите думи. Що се отнася до прозрачността в Европейския съюз? стратегическата програма до 2024 година си поставя за цел да засили прозрачността и по този начин ще скъсим дистанцията между гражданите и институциите. Нашата цел като страна, която е председател, е насочено към редица мерки. Ние водим публични дискусии, публикуваме документи за срещи с лобисти и с други. Ние предприехме подобни действия. Също така ние искаме да повишим прозрачността по отношение на нормативните документи и проектите за нормативни документи. Също така достъпа до информация е много важен. По този начин ще успеем да се преборим по-ефикасно с фалшивите новини. В социалните медии се разпространява фалшива информация и чрез прозрачността смятаме, че ще успеем да се преборим с това явление. Що се отнася до отчета по страни и публикуването им, и по-конкретно във връзка с политиката за данъчно облагане, финското председателство иска да започне работа по нормативни предложения в тази област. Има обаче осложнения във връзка с нормативната база в съвета. Ние правим оценка на ситуацията и ако е възможно да придвижим досието напред, ще го направим конкретна политика по отношение на отчетите по страни е нещо много важно в частта данъчно облагане. Това ще ни даде възможност да направим оценка на данъчното облагане от гледна точка на отговорността мой колега анализира тези въпроси от името на финското председателство. И аз бих казал, че Европейският парламент, аз ще му предам, че Европейския парламент проявява много силен интерес към тези въпроси. Що се отнася до правата на човека? и действията на предприятията. Предприяти са мерки. Това е, разбира се, въпрос, който има голямо значение за бъдещето. Това, това не са въпроси, които влизат в моя ресор, но ще предам въпросите, които повдигнахте пред колегата, в чийто ресор са те. При всички случаи въпросът заслужава да му се обърне сериозно внимание. Още няколко кръга въпроси и отговори. Ще продължа на английски. Няма да говоря на никой от скандинавските езици. Благодаря ви за присъствието. Ние от групата на Обнови Европа ценим вниманието, което обръщате на доверието в нашата институция и акцента, който поставяте върху върховенството на закона. По този начин не искаме е, гражданите да имат доверие в европейските национални институции. През следващите 5 години ще положим огромни силия да се възстанови това доверие. ще положим усилия да докажем на гражданите, че ние като институции работим за тях, а не в интерес на някакви съмнителни интереси. В съвета има няколко блокирани досиета. Един от тях е за лицата, подаващи сигнали. И аз бих искала да попитам какво ще предприемете вие като председателство. Е, тъй като е много важно да защитаваме тези лица и нередностите да излязат на светло. Е, редица колеги зададаха въпроси, на които ви отговорихте за данък общ доход, данъчно облагане, корпоративна социална отговорност. Ценя вашият отговор за укрепване на върховенството на закона. Много е важно тук да проявяваме решителност и да сме сигурни, че приетите правила а, биват приложени на практика – Държавите членки трябва да изпълняват приетите документи. Имаше случаи, в които моята страна Дания не установи, че датска банка извършвала пране на пари. Как да направим така, че държавите членки да създадат силни органи, които да изпълняват законодателството, което ние приемаме? Бяха зададени въпроси за изкуствения интелект. Знаем, че новата комисия ще приеме програма за цифровизация – надграждайки възоснова на вече свършена работа, но имате ли още нещо да добавите за това как да си възвърнем доверието на гражданите? Благодаря. Госпожа Волтес. Добре дошла и от мен. Успех през следващите месеци. Два въпроса. Вие говорихте за прозрачност в нашите институции. Ценим за това и сме благодарни, но прозрачността за фирмите е също много важно. Колегата спомена докладите по страни. Друг аспект, който се заслужава да споменем е докладване от страна на фирмите. Очевидно, директивата за представяне на отчети не върши онова, за което е приета. Чухме, че комисията обмисля да я преразгледа. Това би било много положително, но предприема ли съветът стъпки, за да се подготви? Ще, има, ще бъдат ли предприяти някакви инициативи преди евентуално предложение на комисията? Ако да, бихме искали да участваме, но първо председателството ще предприеме ли нещо? Вторият въпрос е за колективните средства за защита. Парламентът излезе с, защи... с становище, готови сме да преговаряме, но за сега няма позиция на съвета. В резултат на това милиони европейци нямат а, достъп до правосъдие. Им напълно е възможно да карат замърсяващи автомобили, самолетните им билети да бъдат анулирани от Ryanair неоснователно, и, но нямат а, а, средства за защита. Ще предприемете ли нещо, а, за, да се, за да тръгне това досие напред? Благодаря. на двамата депутати за лицата, подаващи сигнали. И аз не говоря датски добре, затова ще ви отговоря на шведски. Положителен е факта, че по време на румънското председателство беше постигнат консенсус по директивата за защита на онези, които предоставят информация за нарушаване на законодателството. През последните години имаше много скандали и онези, които подадаха сигнал, изиграха важна роля Важно е, е у нези е, за, за лицата, които желаят да подадат сигнал, да се чувстват е, сигурни. Сега защитата за лицата, подаващи сигнали, трябва да се засили. Лоялна Здравата конкуренция е много важна. По този начин ще се засили конкурентоспособността. Ясно е, че нашите граждани имат нужда от това следова и всички да бъдат третирани по един и същи начин. И тук не мога да не благодаря на Европейския парламент и комисията Юри за свършената работа за това, че беше важен фактор да се постигне напредък по тези въпроси. Директивата трябва да бъде приета и транспонирана. Съветът трябва да улесни този процес колкото може по-бързо. Прането на мръсни пари. Наскоро комисията публикува съобщение – и четири доклада в подкрепа на мерките на държавите членки, за да анализират по-добре рисковете за пране на пари и финансирането на терористична и друга престъпна дейност и възоснова на констатациите на съвета нормативната база на европейско ниво е солидна. Проблемът е на ниво държави членки. Там трябва да се положат усилия. Там трябва да се предприемат нужните мерки. И ако се предприемат е, ефективни действия на национално ниво, тогава ще се повиши ефективността и на европейско ниво. Е, необходимо е всички да работят е, сериозно и да си сътрудничат, за да можем да се борим срещу това явление прането на мръсни пари ерозира общественото доверие и освен това е престъпна, представлява е престъпна дейност. Но тъй като често избухват такива скандали, се създава впечатлението, че държавните органи не работят ефективно. Ето защо трябва да се предприемат мерки, за да се блокират подобни дейности, които нямат място в Европейския съюз. колективните средства защита или колективните искове. Umgås här på svenska och finska och engelska. <laughs> Så det gäller, gäller... Ah. ще се опитам да поясня терминологията, за да съм сигурна, че говорим за едно и също. Колективните искове са важен въпрос за финското председателство, за да могат потребителите да имат средства за защита на ниво Европейски съюз. Има предложение за колективни искове. Това е в центъра на проекта, който наричаме Нови споразумения за потребителите. Необходимо е да създадем система, която функционира добре на практика и заедно с това не бива да осложняваме нещата излишно и да не затормозяваме предприятията и функционирането на единния пазар. Тоест, трябва да намерим баланса. Нашата цел и моята лична цел е да предприемем глобален подход в съвета и се надявам да успеем. Благодаря. Мисля, че останах още два въпроса. Първият въпрос е от госпожа Хаутал. Много съм впечатлена от това, че всички се отнасят много положително към факта, че финското председателство постави върховенство на закона в центъра на вниманието. Всички въпроси, по всички въпроси, свързани с върховенство на закона, искам да ви напомня за един проект. От много години парламента подготвя законодателно предложение за закон за административни процедури. От гледна точка на върховенството на закона е проблематично това, че тази организация няма закон за административните процедури. Ние го преименувахме, нарекохме го закон за открита и независима европейска администрация. Правното основание е Лисабонския договор, член 295. 298. Парламентът възлага много надежди на финското председателство, което раз има добро разбиране за значението на добрата администрация и което всъщност даде сериозен принос към Лисабонския договор. Като председателство, възнамерявате ли да повдигнете този въпрос пред Европейската комисия? В крайна сметка имаме нужда от пробив. Комисията отговаря в смисъл ние имаме а, кодекс за добра административна практика, но те може би не са наясно с това, че нямаме закон и има различни агенции, служби и така нататък със свои различни административни практики и от гледна точка на а, тематиката това е доста укоримо. Също споменахте е, прозрачността. Е, близо 100 депутати от предишния мандат изпратиха писмо до финското председателство и настояха за мерки за повишаване на прозрачността. Обърнахме се с искане към е, финското председателство да направи така, че да се публикува протокол от застанието на работните групи с, и с имената на държавите членки. Бихте ли се занимали с този въпрос? Второ, спонсорството на председателствата не се основава на правила. Европейския омбудсман пред юли се обърна към съвета по този въпрос. Анализирахте ли този въпрос? И накрая, може би сте забелязали, че в парламента има много силен интерес към корпоративната социална отговорност. Финското председателство е включило мерки, регулаторни мерки, рамки, не е ли време да се повдигне този въпрос пред комисията? Знам, че това не влиза пряко в ресора ви, но има различни аспекти, които влизат в вашата, вашите правомощия. Бихте ли предприели мерки, за да, така че комисията скоро да излязат с законодателно предложение? И господин Логодински, последния въпрос. Много благодаря. Ами, колегите говорят народния си език, затова ми позволете и аз да се изкажа на немски. Благодаря ви, госпожо министр, че се отзовахте на поканата ни. Чудесно за това, че започнахме нашата дискусия именно с принципа за върховенството на закона правовата държава. И, и като погледнем механизма за укрепване на правовата държава, виждаме, че всъщност се говори и за укрепване на гражданското общество. Тук в нашата комисия по правни въпроси, е, разбира се, е, това е, този принцип е заложен в общностното законодателство. И сега трябва да си дадем сметка какви са предизвикателствата пред различните държави членки в това отношение. Често виждаме, че Проблемът се дължи именно точно на това, че а, общностното право не е хармонизирано а, по тези въпроси. И това води именно до проблеми. В някои страни а, се казва, че, например, а, или се посочват с пръст, че те ползват а, чужди пари, не само общностни прави. Например, в Германия има неправителствени организации, на които им бива отнет статута на такива неправителствени организации, именно защото те участват активно в политическия живот, а ние всъщност това изискаме от гражданското общество. Така че комисията виждаме, че а, така, има някои опити, както при отношение на организациите с нестопанска цел, така и на общностното, на, на законодателство. Виждаме обаче, че рамката, общата рамка се влушава. Така че опитите на комисията за хармонизиране на общностното право, както и по отношение на организации с нестопанска цел, не са съвсем удачни. Вие имате ли някакви идеи, някакви препоръки, а, именно да се каже в съвета, че е назрял момента нещо да се направи в обществото по тези въпроси? Bra, tack för dessa frågor och eh, tror jag bör... Благодаря за тези въпроси. Ще започна с въпроса на госпожа Хаутала. Е, вие споменахте европейското административно право. И сега искам, разбира се, да кажа нещо извън протокола. Ние бяхме е, на времето в едно правителство, в един кабинет, така че се познаваме. Сега, що се отнася до административната рамка е, в Европейския съюз, аз наистина смятам, че това е много важна законодателна рамка за рационално добро е, административно управление. В момента обаче все още липсва подходяща правна основа именно за хармонизирано административно право. Но аз лично искам да благодаря за всички усилия на парламента а, точно по този въпрос. Той действително е важен. Той е важен, той е важен разбира се, и за тук, за вас, тук, за парламента. Сега, разбира се, ние трябва да изчакаме а, новата комисия дали именно тя ще се възползва от член 298 от договорите. Именно това е една уредба, която се прилага повече от 10 години. Доброто административно управление е всъщност ефективна мярка срещу корупцията и предоставя защита, както и укрепва доверието. И именно на следващата среща на министрите през октомври ще обсъдим темата корупция. Така че въпросът, който вие поставяте е важен в този контекст. Тъй като отделните въпроси са свързани помежду си. Доброто административно управление е тясно свързано с едно по-добро ефективно законотворчество – административното право, административната рамка са важни, но нямаме конкретни предложения. Но, както казах, корупцията е включена в нашия дневен ред и а, се надявам, че с колегите от другите държави членки ще обсъдим именно въпроса как борбата срещу корупцията може да бъде обвързана с подобряване на а, а, административното управление. Така че аз лично ще предложа именно тези въпроси, тази дискусия на съвета на министрите през октомври месец. Сега по въпроса за спонсорирането. Например, аз лично не мога да отговоря на въпроса ви, що се отнася до спонсориране на нашето председателство. В Финландия беше избрана марка автомобили за транспорта на финландските министри. Аз лично не съм се възползвала, защото аз възнамерявам с велосипеда си да се предвиждам на нашите срещи, които организираме, срещите на министрите в е, Хелзинки. Сега, що се отнася до гражданското общество, до европейските граждани, то те са гръбнака на демокрацията в Европа. А именно, гражданите трябва да бъдат включени в целия процес на демокрация – И по този начин ние ще спазваме и ще укрепваме правовата държава. За целта държавите членки са тези, които трябва да работят с различните неправителствени организации, граждански организации и така нататък. Защото демокрацията не може да функционира без гражданското общество, без активното участие на всички граждани. Това е всичко, което в момента мога да кажа по този въпрос. И това, разбира се, не пряко е свързано и с многогодишната финансова рамка, а именно бюджета. Какъв бюджет ще се приеме? Защото това е също важен финансов инструмент, именно за по-активното привличане и приобщаване на гражданите в демократичните процеси. Така че тук става въпрос за правата и за ценностите на европейските граждани и се надявам. Доколкото аз знам, това е част също от МФР. Благодаря ви за това, че отговорихте на всичките ни въпроси, които бяха от изключително широк спектър. Много впечатляващо е това, че отговаряте на въпроси от изкуствения разум през е, промените в климата и борбата с тях до правата на човека и равенството на половете. Благодаря ви, поздравявам вашето председателство за акцента му върху върховенството на закона. Очакваме съвместната си работа с вас. На мен много ми беше интересно това, което казахте за изграждането на по-ясни критерии във връзка с нарушенията на правото на справедлив процес. И ще следя тази тема с голям интерес. Благодаря още веднъж за това, че отговорихте на всички въпроси. Бих желала от сърце да пожелая на Финландия успешно председателство. 4.20 е. Следващата част от заседанието започва в 4.30. Ако искате да се разтъпчете, имате време за това. Госпожа министърът, благодаря. Благодаря за вашите въпроси. Желая на всички ви успех в важната работа, която е призван да върши парламентът. Очаквам полезно сътрудничество помежду ни. Um, thank you, members. I think we will come back. Благодаря на членовете на комисията. Мисля, че можем да започнем 4.30 е. Пред нас са двамата кандидати за заместника директор на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост. Проверявам си бележките за да видя какво трябва да кажа, но ще ги подхвана от начало. Преди съветът да премине към окончателния избор и назначаване на новия заместник изпълнителен директор, нашата комисия има възможност да покани кандидатите от краткия списък, изготвен от управителния съвет, за да говорят пред нас и да отговорят на въпросите на членовете за тази цел. Е, ние решихме да поканим двамата избрани кандидати. Е, те са избрани е, в кратък списък на управителния съвет от 4 юни, господин Андрея Дикардо и госпожа Кай Херман. Разпространили сме информация, включително биографиите на тези кандидати. Добре дошли и на двамата. С ваше съгласие са разпространени данните. Как ще протече изслушването? Имате възможност да направите 10-минутно изявление пред комисията и да отговорите на въпросите в продължение на още 10 минути. Най-напред господин Дикарло по азбучен ред. Госпожо председател, почитаеми членове, на Комисията по правни въпрос. Утре службата, за чието заместник директорско място кандидатства, навършва 25 години, сравнително кратка продължителност на съществуването и, Но понеже интелектуалната собственост е много популярна тема, ние сме изцяло на самоиздръжка. Над 2 милиона са разгледаните заявления за търговски марки. Също така се занимаваме с международно сътрудничество, защита на правата на интелектуална собственост и научни изследвания. Това е знак за повишено доверие към нашата институция от страна на другите институции, включително парламента. Прозрачността е един от основните ни принципи. Сметната палата не отдавна потвърди, че нашата служба е единствената агенция, която изчерпателно отчита своите усилия за устойчиво развитие. Работим в тясно сътрудничество с националните и регионалните служби по интелектуална собственост. Имаме много ангажирани служители и въобще работата ни е успех. Ние се гордеем с тези постижения и с приноса, който сме дали чрез своите експертни познания и ентусиазъм. Днес светът се променя бързо и нямаме време да лежим върху лаври. Затова службата трябва да бъде в бъдеще основен двигател на конкурентоспособността и растежа в Европейския съюз, като защитата на интелектуалната собственост е достъпна, осъществима и така допринесем за изпълнение на програмата на Европейския съюз от 2020 до 2024 година. Е, на миналото заседание на управителния съвет бе разисквана нашата програма за идните 5 години. Имаше представители на Европейския парламент и на комисията и те одобриха нашите намерения. Обменът на виждания през следващия месец ще продължи с вашия състав на комисията. Става дума за обмен на виждания върху нашата бъдеща програма. Европейската служба разширява мандата си през този период, през който съществува и растат продуктите, услугите, които предлагаме съгласно програмата за 2025 година. Това разширение на спектъра от услуги ще продължи. Искаме в центъра на услугите да бъдат потребителите, като повишаваме качеството и отчетността. Е, искаме потребителите често, възможно най-често, да се обръщат към нас. Сътрудничеството с националните и регионалните служби за интелектуална собственост доведе до много модернизиране в нашата работа и до намаляване на разходите за крайния потребител. Е, ще продължим да работим за благото на тези крайни потребители, като настояваме на развитието на сътрудничеството и включването на нови области в него. Една такава област е подпомагането на малки и средни предприятия. Както каза госпожа Фон Ден Лайен, в изказването си пред Европейския парламент. Малките и средните предприятия са не само новатори, те са гръбнака на европейската економика и за това бъдещата ни промишлена политика ще зависи от тяхната конкурентоспособност. Според неодавнашни проучвания на нашата служба, МСП – които са регистрирали най-малко едно право на интелектуална собственост, продължават да растат след тази регистрация и да увеличават оборота си. Но извънредно малък брой МСП регистрират права на интелектуална собственост, за да защитават този тип свои активи. И за това трябва да работим с други компетентни органи, като подпомагаме новаторски нововъзникващи предприятия стратегически да използват инструментите на интелектуалната собственост и нейната защита. Разбира се, не трябва да дублираме усилия с това, което правят другите. Всички политики на Европейския съюз трябва да бъдат изцяло координирани и да се извършват да се осъществяват в сътрудничество и в координация и с това, което правят националните и регионалните органи. Разбира се, интелектуалната собственост се нуждае от защита срещу нелоялна конкуренция. И тук механизмът на нарушенията и тяхното санкциониране е от фундаментално значение. 60 милиарда евро са загубите във връзка с нарушения на интелектуална собственост на годишна база. 45 000 работни места се губят при такива нарушения. Трябва да работим по-ефикасно в сътрудничество с прокуратурите, полицията, съдебните органи. Е, тези съвместни действия трябва да носят повече ползи тъй щото европейските фирми да могат да разчитат на ефикасни производства не само за регистриране на своите обекти на интелектуална собственост, но и за защита на тези обекти и на правата си. Необходимо е да имаме целенасочени осведомителни кампании в сътрудничество с националните органи, за да знаят хората какви са правата им и как могат да ги защитят. Трябва да се борим с имитираните стоки, които могат да бъдат не само дефектни, но и направо опасни и носят много пари на организираната престъпност. Също така трябва да сътрудничим с Министерствата на образованието за разширяване на осведомеността. Технологията ще остане централен аспект на нашата дейност и в бъдеще. Изкуственият разум, блоковите вериги вече променят начина по който се извършват услуги, по който се извършва комуникацията между различни потребители на интернет пространството. Трябва да кажем, че и за тази година ние можем да се определим като най-новаторската служба за защита на интелектуалната собственост в света. Искаме също така да отчитаме необходимостта от спазване на екологични стандарти и от зелени обществени поръчки. Ще продължим да споделяме опита си за намиране на решение на все още висящите пред нас проблеми. Имаме а, форум Блокова верига е, за борба с имитациите. Тук е, сътрудничим с технологичните компании, политиците, митническите органи, други компетентни органи в държавите членки. Това ще има огромно значение е, за изграждане на инфраструктура в Европейския съюз за борба с имитациите. До 2025 година нашата служба и нейните органи ще зададат стратегията, бъдещата основа на работата ни за в бъдеще. Е, заместник е, генералният е, директор има голяма роля в това отношение като член на ръководния комитет за изготвяне на стратегическия план. Съм готов да дам свой, всички свои сили за изпълнение на това, което сме задали като цел. Е, през последните 4 години съм имал участие в администрацията на системите за регистрация на интелектуална собственост, обслужване на крайни потребители, сътрудничество с национални и регионални компетентни органи и сътрудничество с други европейски институции. Също е, съм отговарял за една от най-големите програми за технологична трансформация – и също съм работила по малките и средните предприятия, защитата на правата на интелектуална собственост и осведомяването, осведомителните кампании. Работил съм във връзка с бюджета, сътрудничил съм си с най-различни заинтересовани лица от публичния и частния сектор и освен това проявявам голям интерес към работата в истински многокултурна среда, каквато е тази в нашата служба. Като заместник изпълнителен директор мога да гарантирам наличието на познания, ръководни умения, експертни познания. И също смятам, ще се радвам на подкрепата на заинтересованите на основата на ползотворните връзки на сътрудничество, които съм изградил ще имам с всички заинтересовани обща визия за бъдещето и ще гарантирам взаимна допълняемост на това, което правят всички заинтересовани. Ще бъда особено поласкан да подпомагам изпълнителния директор в по-нататъчния ни път към успеха, така че службата, служителите и, и всички ние да имаме още по-бляскаво бъдеще. Благодаря. Председателят, благодаря ви. Това бе много полезно и особено информативно. Имат ли членовете на комисията въпроси към господин Ди Карло? Госпожа Мелхиор? Um, if you don't want to go <laughs> first, I'm very happy uh, for Madam Chin Chini. Тогава госпожа Чинчини, ако вие не искате думата първа. Грация, грация, президент. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на господин Дикарло за изложението. От това, което казахте, разбираме, че е натрупал сериозен опит. Основните аспекти на дейността в, е, на службата са му познати. Вие подчертахте значението на малките и средни предприятия и регистрацията, което, където има проблеми. Споменахте за нелоялната конкуренция. Когато говорим за фалшификати, има проблеми не само с заетостта и конкуренцията. Те са свързани и с здравето. Става дума за лекарствата и козметичните продукти. Говорихте и за координацията с националните органи за избягване на фалшификатите. Знаем, че има организации, които работят по тези въпроси. Аз бих искал да ви попитам. Това, което казахте, е много интересно и в светлината на натрупани от вас опит. Но ние говорим за, за не само за технически, но и за здравни заплахи. Как смятате а, да реализирате на практика у нези намерения, за които говорихте, как да подобрим всъщност дейността, нашата дейност и на Европейската и на службата на Европа за интелектуална собственост. Както казахте и вие, става дума за сериозен проблем и за сложен проблем. Аз мисля, че нашата служба може да предприеме мерки на три нива. Е, осведомяване на политическо ниво, тъй като тук е, тръгва всичко. Ние започнахме с е, обсерватория на интелектуалната собственост бя, поръчахме проучвани, които, които показват въздействието на фалшификатите, както в економически, така и социален аспект. Говори се, вя, вярно е, говори се за фалшификати, но се смята често, че това не е някакво, кой знае колко сериозно престъпление което няма много сериозно отражение, да речем, върху заетостта, което не е така. Но проблемът не е само економически проблем. Ние започнахме да обясняваме какво е значението, отражението върху заетостта, но им, това е проблем, който има и друг аспект здравето и безопасността на потребителите. Само, че когато говорим за фалшификати, става дума за широка гама играчки и други. Службата започна да извършва анализи и проучвания, но искаме да се задълбочим повече. Друг много важен аспект, който е свързан с стратегическа насока – на нашата дейност и тя е свързана с престъпните организации, които печелят от фалшификатите. Тази дейност е много печеливша и е свързана с много по-малки рискове в сравнение с други престъпления, като трафик на дрога. И ние работим, започнахме да работим заедно с Европол и целта ни е да осведомим политическото ниво за връзката между фалшификатите и престъпните организации. Друга насока е свързана с борбата срещу това явление най-напред митниците, полицейските органи, те свършат чудесна дейност. Фалшификациите са сериозен наш приоритет. Ресурсите не винаги са достатъчни, за това искаме да използваме колкото може по-ефективно съществуващите ресурси, като се обединяват усилията на различни организации. Споменах Европол, създадахме система, която ни дава възможност да финансираме специално звено. И нашата цел е да превърнем тази група в, център за борба срещу това явление. И звено, което да взаимодейства и с националните органи. Друг аспект е технологията. Както и вие споменахте, има различни аспекти в използването на технологиите и също така обучението, защото става дума технически дейности е необходимо съответните органи да бъдат подходящо обучени. И също така ние започнахме да взаимодействаме с Евроюз, създадахме европейска мрежа на прокурори, които работят в тази област и организираме семинари за съдии, които да са информирани по проблема. Всичко това е важно, разбира се, но има един много важен аспект търсенето на фалшификати. Потребителите продължават да купуват фалшификати по различни стимули. Това не бива да бъде стигматизирано, но има нужда от осведомителни кампании, за да могат потребителите да разберят че е много важно да се спазва интелектуалната собственост, тъй като в крайна сметка това е, е новаторство, което осигурява бъдеще за младите хора. Мисля, че се разпрострях е, доста надълго и затова ще спра тук, е, но това е тема, която много ме вълнува. Um, Благодаря ви. Имаме още трима оратори за въпроси. Нека да ги съберем, за да спестим време и вие ще отговорите. Нали сте съгласен. Благодаря ви. Господин Мистан Кивили и след това другите двама оратори. Благодаря. Аз кажа, че прочетах вашето CV, CV-то на госпожа Харманто. Имам един въпрос, който изглежда малко наивен. Бихте ли ни обяснили защо защо бихте били в състояние да изпълнявате тези функции, за които сега се борите? Да, вие имате думата. Благодаря ви. Много благодаря за вашата презентация и за отговора ви, изчерпателен до момента. Вие споменахте ролята на МСП и тяхната важност. Как обаче вие смятате да гарантирате за това, че правата за интелектуална собственост няма да се окажат бариера именно за МСП и за тяхната регистрация и това да не би да препятствие за тях да се, е, за тяхната конкурентоспособност с големите е, дружества на пазара. А, също така, вие казахте, че регистрирането на търговска марка, на патенти, на дизайн а, са доста скъпи. Как ще подпомогнете МСП именно да се възползват от а, правото си за интелектуално право? Вие с гордост отбелязахте, че вашата служба се самофинансира и това е най-голямата европейска агенция. Малко ми ме притеснява а, такса, че всъщност то по този начин ние облагаме а, именно нашите предприемачи в Европа, под, именно, именно да си защитаваме интелектуалните правата, именно защото всъщност службата за интелектуални права в Аликанте е много голяма. Така че не смятате ли, че могат да се направят някои промени в това отношение? Имах удоволствието да участвам във вашия дебат за европейския патент. В Дания, между прочим, имахме референдум за европейския патент и имаше доста сериозни аргументи против европейския патент. Именно като това е страх, именно това да не надземе и изземе националните правомощия. Дали всъщност има баланс между използването на правата за интелектуална собственост и иновациите от друга страна и приемането на патенти. Разбира се, вие споменахте обсерваторията за патенти и интелектуална собственост. Е, забелязвате ли обаче злоупотреби? С крайна сметка, вие ако бъдете избран, вие ще е, Работите с много колеги, голям персонал ще разполагате. Как възнамерявате да се справите с политиката на тормоз на работното място? Благодаря ви. И сега последния оратор. Още един въпрос, ако обичате. За да имаме време за отговор. Благодаря ви. Много от предизвикателствата, свързани с интелектуалната собственост, идват от трети страни, най-вече от Китай. Имате ли опит за сътруднич... как да си сътрудничи с Китай? И смятате ли, че а, а, службата може да даде своя принос в това? И а, втори въпрос. Може ли службата да направи нещо конкретно а именно да не се стигне с злоупотреба с IP адресите и с, а, да се подобри киберсигурността. Благодаря ви. Имате е, възможност да отговорите на въпросите максимално сбито, ако ви е възможно. Да, благодаря за всички зададени въпроси. Мисля, че със спокойна съвест мога да отговоря за това, че аз добре бих изпълнявал задълженията си като заместник изпълнителен директор на а, службата, защото аз до сега съм работил на различни нива а, и познавам всъщност всички нива на службата, а, клиентите с които работим, на вътрешно и на външно ниво, така че смятам, че съм подготвен, подготвен да се справя с сегашните и бъдещи предизвикателства по отношение на регистрирането на търговски марки, патенти и така нататък. Освен това, ние сме постигнали и доста добри резултати на международно ниво. Така че аз имам опит и с а, е, работа в областта на международните а, е, отношения. Така че управителния съвет е, мисля, че високо цени дейността ми до момента. И гласуването в управителния съвет а, е, а, е, показа това, именно а, подкрепата за моята кандидатура. Искам да благодаря за всички ваши въпроси, които а, така наистина са много важни. Да, първо, регистрацията за МСП. Между прочим, ние два пъти намалихме таксите за регистрация а, по отношение на а, дружествата. Това беше възможно именно защото нашият бюджет позволяваше това. И не на последно място, ние желаехме да помогнем, да подпомагаме дружествата да регистрират своите интелектуални е, права. Разбира се, че има злоупотреби с интелектуалната собственост. И ние трябва, разбира се, да се борим с това, с така наречения тормоз – по отношение нали, злоупотреби с интелектуалните права. Европейската обсерватория, между впрочем, именно а, цели точно а, тези а, проблеми, как да защитаваме по-добре нашите фирми и да не се злоупотребява толкова много с интелектуалните права, защото именно МСП, е, МСП получават именно такива заплашителни писма. Времето е много кратко. Моля ви, госпожо председател, кажете ми кога трябва да спра. Госпожа председателката, съжалявам, наистина трябва да, да приключим. Само 30 секунди, за да отговорите на последния въпрос. Да, така е. Имам опит в международното сътрудничество. Аз съм работила в службата за международно сътрудничество и конкретно с Китай, така че по различен начин е, съм работил под различни форми и нашата служба може да направи много в това отношение, да подпомагаме политиците с е, информация, данни за нови тенденции в това отношение и е, същевременно да укрепим защитата на интелектуалните права, както тук, така и на внесените интелектуални права от Китай в случая. За целта е много важно да укрепим сътрудничеството а, с а, Китай, с а, административните органи там, по отношение най-вече на стоките, които нарушават интелектуалната собственост. Много ви благодаря, господин Дикаро. Съжалявам, че ви прекъснах, но имаме наистина ограничен но време за нашия дневен ред. А сега да преминем към госпожа Харманд и за... нека да чуем нейната презентация и след това въпросите към нея. Благодаря, госпожо председател, уважаеми членове на Европейския парламент, дами и господа. Искам да ви попитам най-напред каква е целта на нашата служба, а именно Европейската служба за интелектуални права. Аз ще ви отговоря а именно да служим на обществеността. Именно като създаваме един център за отлични постижения в областта на интелектуалната собственост. Как? Това е възможно. Ние чухме вече, че наистина службата работи добре. Всяка година се увеличава брой на регистрациите, приходите се увеличават всяка година, но съгласно Европейската сметна палата се губят 1,5 милиарда евро, защото парите просто не се получават на момента, защото сроковете са много дълги, сроковете за регистрация. Удовлетвореността на ползвателите намалява, доста даже, бих казала. И що се отнася до решенията, общ, съд също намаляват. Та, с оглед на това, нека да видим как се развива, каква е обстановката около а, самата служба. Може би сте чули за нови бизнес форми, кръгова економика, платформи, е, економика на споделяне и така нататък. Може би сте чували и за нови начини на потребление. Е, съдържание, договори, които се генерират от самите потребители. И тук става въпрос най-вече за младежи. Аз, например, имам опит с такъв вид потребление. Може би сте чували и виждали, заинтересовани страни, които очакват по-различна работа от службите за интелектуална собственост. А именно, те очакват не само регистрация, те очакват насока, консултации, подпомагане. И за целта се нуждаем от включването на технологии, нови технологии. Многобройни са те. Многобройни са начините за използване на новите технологиите, които наистина ускоряват, ускоряват много работата. Сега, нека да се спрем малко по-конкретно на самата служба, които според мен са предизвикателствата разбира се, естествено, реформата на търговската марка. Ние трябва да помогнем на държавите членки, на техните национални служби за интелектуална собственост да реализират тази реформа. Но разбира се, и в самата Европейска служба трябва да реализираме реформата. Така, притесненията се увеличават и това се дължи именно а, на закъснялата реформа за търговската марка. Целта се нуждаем и от нови задачи. Например, много от разпоредбите от регламента за европейския дизайн за географските обозначения, които не са с земеделски и селскостопански характер. И Европейският съюз трябва да поеме своята отговорност по тези въпроси. Разбира се, че не трябва да забравяме и международната дейност. Международната служба за интелектуална собственост, както и други международни организации. И всичко, разбира се, това е извън нашите граници, защото службата за интелектуална собственост е, е, е международен играч, така да се каже. Би било и много много други дейности се извършват извън границите на Европейския съюз. Трансграничното задълбочаване на сътрудничеството между правоохранителните, съдебните органи и други организации е ключово за дейността на службата. Стратегическия план 2025 година чухме вече някои идеи, аз виждам три основни цели. Първо, една на надежна система, което, която се базира на сътрудничество между експертите от различни организации, които да споделят познанията си, опита си, сътрудничество между държавите членки, между националните служби за интелектуална служба, собственост, както и с Европейската служба, именно по този начин да се повеличи, по подобри услугите и разбира се сътрудничество с заинтересованите страни, да ги слушаме внимателно, да разберем от какво те се нуждаят. И разбира се, услуги, които са изцяло насочени към клиентите. Много конкретна задача. Какво означава това? Да се, изпо... да се възползваме от технологични решения, за да постигнем по-добри резултати. Тук не става въпрос само единствено за ам, ам, едно технологично решение. Тук става въпрос за многобройни такива, като например блокчейн веригите. И по този начин а, нашата работа може да стане по-разбираема и по-сигурна. Услугите да бъдат конкретни за отделните потребности. И това ще бъде много полезно за всички и в частност за МСП. Това, разбира се, не може да бъде направено без а, квалифицирани, мотивирани служители. Тоест, ние трябва да запазим такива служители в самата организация и това не е лесно. А сега, какво аз бих могла да направя за целта? 25 години аз работя в публичния сектор в Естония, което за мен беше голяма възможност да работя с всякакви видове електронни решения на различни нива. В момента 28 електронни технологични решения се използват всеки ден в обществения сектор. По този начин се увеличава растежа и разбира се, клиентите са доволни. Аз лично имам опит при създаването на такива електронни решения. Например, not just redesigning uh, the working process. Най-вече, когато говорим за изкуствения интелект. Тук става въпрос не само за технология, а да променим начина си на мислене, да бъдем по-активни, изучавайки и приемайки нови услуги. Ние ги наричаме невидими интелигентни услуги. Тоест през цялото време ние трябва да си даваме сметка какво правим. Не само не да а, създаваме стереотипи, а просто да наблюдаваме опита си. А именно да си даваме сметка какъв вид данни ние захранваме към цялата система за изкуствени интелекти и така нататък. Нуждаем се от една надежна система за интелектуална собственост. Аз мога да се обединя опита си като а, ръководен а, кадър и а, а, опита си като а, съдия в рамките на 13 години. А, отговаря, работила съм с, по много дела за интелектуалната собственост. И смятам, че това е изключително ценен опит. Участвала съм същевременно а, и в, а, как да го кажем, е, изготвяне на законодателство или по-скоро разработвала съм разработки разработки, насоки за е, е, изкуствения интелект към ОИСР и Съвета на Европа. работила съм с студенти, и в други образователни проекти. Така че разполагам с различни умения за а, уреждане на конфликти правна гледна точка, медиаторство, управление на, на, на медиация, конфликти в Естония, както и на международно ниво. През целия си живот съм живяла в различни променещи се общества. Аз съм родена в Съветския съюз, така че промените, трансформацията не е нещо а, ново за мен. Не се страхувам от промяна. Аз преструктурирах Естонската служба за патенти. Участвала съм в различни стратегически комисии включая граждан, държавната реформа в Естония, електронната економика и не на последно място стратегическото планиране за изкуствения интелект. Така че имам огромен личен опит. А ние в а, Естония имаме много опит а, с а, нови неща, защото нашата страна е бедна и не можем да си позволим да разходваме просто така а, народните пари за нещо, което няма да работи. Така че ние наистина а, изпробваме много неща, изпробваме ги, а, подобряваме решенията и след това ги внедряваме. И това е края на моята презентация. За мен прозрачността е много важна, както и а, многокултурните аспекти в общуването. Така че а, взимането на решения, приобщавайки а, всички а, участници е много важно. Така че аз работя добре в екип, мога да управлявам хора, а, а, мога да предоставя и нови идеи. И с това благодаря за вниманието ви. Много ви благодаря. Чудесно, а сега преминаваме към въпросите от, за, за аудиторията. Софи, желаете ли вие първо да зададете въпросите? Да, благодаря за тази презентация. За мен беше много приятно да видя толкова различни кандидати, които кандидатстват за тази позиция. Вие ни казахте какво сте направили, какъв е вашия опит в Естония. Виждам от вашата автобиография, че Имате и международен опит. Ако може нещо малко повече да кажете за опита ви с патентната служба и други подобни организации. И как също вие желаете водещата роля, вашите менеджерски умения, да, как ще ги приложите в новата позиция? И вашия опит а, за реформите в администрация, държавната администрация в Естония, как може този опит да ви послужи тук в новата служба, именно Европейската служба за интелектуална собственост, също да се реформира и да функционира по-добре, така както и естонската администрация. За да продължат, разбира се, вече започнатите реформи на европейско ниво. Благодаря ви. опит, вие ме питате за моя опит в естонската патентна служба, нали така? В европейската служба. Участвах в работна група, която е всъщност, а, всъщност участва, работила съм в апелативен съд, а, който е, е част от нашата съдебна система. И там съм гледала такива дела. дела. Най-важните дела и въпроси са, а, разглеждат именно на, на тази инстанция, на апелативен съд. Ако правилно си спомням, два или три, на две или три дела съм участвала. Правни спора, свързани с биотехнологични а, иновации. Това беше много интересно за мен, защото биотехнологиите са науката на бъдещето. Опитът ми е в Естония може да бъде полезен и всеки опит на събран е полезен. Това, което аз правя много добре е, че слушам внимателно колегите, слушам внимателно хората и чувам и виждам какви са техните нужди. От друга страна, аз е, съм опорита при постигането на резултати. В Естония а, ми беше нужно 4 години да привлека вниманието на политиците, за да разберат те колко е важно да се реформира, преструктурира службата в Естония. Преструктурирането на една, всяка една организация е болезнен процес, болезнена задача. Разбира се, че това се прави с добра цел, но трябва добре да се обясни на хората защо е необходима тази реформа. И аз а, имам опит точно с това. Благодаря. Do we have any other questions for... Има ли други въпроси към госпожа Харманд? Може би не бях много справедлива, когато не ви попитах за финансовата тежест върху малките и средни предприятия. Въпрос, който зададах на господин Дикаро, затова искам да ви помоля да отговорите на този въпрос. И има а, различни мерки, законни мерки, като задължително лицензиране. Законодателството трябва да предвижда балансирани мерки – в подкрепа на новаторството или поне да не спира новаторството, да не го спъва. От друга страна е много важно, особено за малките предприятия, трябва да се осигури възможност да разработят а, свои решения за интелектуална собственост – това може да стане като бъдат те финансирани или като им се предоставят възможности за участие в някакви мерки. Осведомеността обаче също играе много важна роля, според мен – И всъщност има много възможности за малките и средни предприятия да използват да използват безплатни или поне решения, които, за които лицензът е лесен. Тъй като говорим за пари в регламента, регулираща дейността на, Европейс, на службата на ЕС за интелектуална собственост има разпоредба, според която средствата събирани от бизнеса трябва да се връщат на държавите членки. Аз не смятам, че службата на Европейския съюз разхищава средства. Мисля, че тези средства се използват по начин, който е полезен за е, фирмите. Също така изграждането на мрежи на експерти, е, обучение на експертите, всичко това е от полза. Благодаря. Не виждам други въпроси за това. Госпожа Киничи. Благодаря. Аз се извинявам, защото поисках думата в последния момент. Благодаря госпожа Харман за изложението и да я поздравя за натрупания опит. Имам обаче един много бърз въпрос към нея. В духа на въпроса, който зададах на другия кандидат в светлината на това, което казахте за изкуствения интелект. Там има много предизвикателства, много възможности. тук искам да направя връзка с фалшификатите. Как смятате, че трябва да се противодейства на това явление дори на международно ниво, защото, както знаем, че фалшификацията е източника на фалшифицираните продукти на Европейския съюз са трети страни. Благодаря, госпожо председател, за това, че ми дадахте възможност да задам този въпрос. Благодаря за въпроса. Службата на ЕС за интелектуална собственост е член на различни е, международни мрежи, които работят е, по въпроси на интелектуалната собственост, фалшификатите сред тях. Както казах, аз вярвам в е, осведомяването, информацията и образованието. Това означава, че е, служителите от правоохранителните служби трябва да бъдат е, обучавани, потребителите трябва да бъдат обучавани и разбира се, международните договори, които съществуват, не функционират е, сами по себе си, те функционират чрез хората. И аз мисля, че това е връзката и възможността службата за интелектуална собственост да вдъхна живот на международните споразумения. Това е моят кратък отговор. Благодаря ви. Не виждам други ръце, затова ще задам а, а, своя въпрос. Вие говорихте за това, че вярвате в обучението и образованието като инструмент за промяна. Бихте ли казали дали службата, на, службата за интелектуална собственост се занимава с осведомяване за е, правата, с, с авторското право. Е, службата е, работи с, с произведения, чието авторско право е изтекло. Скоро ще започна работа и по други въпроси. Тази пролет беше публикуван пакет. Но аз мисля, че ако искаме службата на Европейския съюз за интелектуална собственост да бъде център за високи постижения е много важно тя да работи и по авторското право. Разбира се, няма регистрация и нещата са доста по-сложни в този смисъл. Така че аз мисля, че определено е възможно и е необходимо да се направи връзка с авторското право с този портфел. портфейл. Особено ако сравним опита ми с съдя по дела за интелектуална собственост, мога да кажа, че при дизайна може да става дума за авторско право като альтернативно основание за завеждане на дело при патентите. Често въпроса, който възниква е кой е авторът. Така че, да, това е област, в която бих искала да работя. Благодаря ви много. Не виждам други въпроси, затова ви затова благодаря и на двама ви за изложенията и за дадените от вас отговори. Ще направим пауза от две минути.